Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor, I understand. Процедурен въпрос. Е, след пленарното хората трябва да си отиват. Имаме самополети. Няма нито комисията, нито докладчицата. Е, по този начин ние просто е, отнемаме време от гласуването. Не може да кара да се продължава. Това, че стоя тук, не означава, че не правя необходимото, както вече казах. Извинявам се, но какво друго бих могъл да направя? Мога само да се обадя по телефона. Именно това правим в момента. Ето, госпожа комисаря пристига, докладчика също ще дойде във всеки един момент. Можем да започнем дори без а, а, докладчика. Нека госпожа комисара заеме мястото си. good morning. Uh, I would appreciate if... Uh, uh... Добро утро. Докладчика в момента идва насам.